Good morning, ladies and gentlemen. Добро утро, дами и господа. Позволете да открия заседанието тези сутрин. Благодаря ви за това, че сте тук за гласуването. Ще започнем с е, гласуването. Първото е по наше становище по доклад, е, изготвен от ИТРЕ, за общото а, начинание на а, индустриите, а, работещи с биогорива. А, господин Богович е докладчика. Моля, искате ли думата? А, индустрията. Е, възоснова на биотехнологиите и биогоривата е нещо, което е изключително важно за селскохопанските райони. Важно е и за кръговата економика. Европейския съюз реши да инвестира много средства по линия на Хоризонт 2020 1 милиард евро в е, срок от 10 години. До сега имахме консорциум на основа на биогорива И сега Европейския съюз, заедно с тези е, компании, създаде едно е, публично-частно партньорство, което всъщност е, отпуска тези средства. Опитваме се да упростим правилата. Това е нещо, което отдавна се обсъжда. Упростяването означава за, друж... за, за дружествата, че те ще могат да получават финансиране – без е, прекалено много формалности. Ето защо, изготвяйки тези правила, ето защо изготвихме тези правила и аз мисля, че заслужава да подкрепим подготвения от Итре доклад, защото трябва да се упростят е, е, правилата и процедурите, трябва да се доближим до регионите, които представляваме тук. Сега, председателя, за гласуването. Първо изменение номер 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Отпада. Изменение 1. За? Против? Въздържали се? Отпада. Изменение 2. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. И сега окончателно гласуване за становището. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. The vote is closed. And the opinion is accepted. Congratulations, Mr. Bogovic. Yes. Поздравления. Our second... Приема се. Второто ни гласуване е Thank you гласуване по доклада за е, териториалната типология. Реги, е, Реджи е комисията, която отговаря за този доклад. Два пъти сме провеждали дискусии с представители на комисията. Съвета е, прие мандата за преговори на ниво Корепер на 31 май от мен очаквате да бъда докладчик от името на комисията. Имаме решение от координаторите да приемем предложението на комисията, да го приемем без изменения. Докладчите в сянка са съгласни с това. Дори е, след информацията, която получихме от съвета. Така че сега официално ще ви предложа да следваме упростената процедура и да одобрим предложението на комисията без изменения. Някои възразявали на тази процедура? Няма възражения. Благодаря. Три, е, три разде... отделни гласувания трябва да направим. Първото е електронно. Първо, комисията е съгласна да поиска е, разрешение от е, пленум за започ... да започне преговори. Правило 69C. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се решението. Второто решение мандата се състои от е, предложението на комисията. Гласувайте по това, моля, електронно. Край на гласуването. Приема се. Благодаря. И третото гласуване че е, договорният екип се състои от мен като председател и докладчик и докладчиците в сянка по доклада. Гласувайте, моля. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се и това решение. Благодаря. И така, приключихме с гласуванията за днес. Благодаря ви за присъствието, благодаря ви за участието в гласуването.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 Продължаваме с следващата точка от дневния ни ред, а именно проучване, поръчено от е, тематичен отдел Б за излечените полуки от приключването на програмния период 2007-2013. Okay. We have problem. А... Имаме проблем. Докладчикът, който не... всъщност експертът, който трябваше да направи презентацията, се намира някъде в, е, по входовете на парламента а двамата други докладчика, с които трябва да продължим, няма, не, не са на заседанието. Така че малко ще помоля за спокойствие и, и свободно време. Съжалявам за това. Извинете. We can continue, ladies and gentlemen. Our... Можем да продължим. Следващата точка на дневния ни ред е представене е, от е, господин Мартин Фери е, от Центъра за изследване на европейските политики Университета в Стратклайд. Това е проучване, което е поръчано, възложено от тематично ДЛБ за излечените полки от приключване на програмния период 7-13. Ако си спомняте, тази точка вече присъстваше веднъж на дневния ни ред. За съжаление обаче тогава господин Фери не можа да е, дойде, е, така че включихме програмата и днес. Имате думата, господин Фери. Благодаря. Съвсем накратко да се представя, казвам се Мартин Вери, работя в Центъра за изследване на европейските политики в университета в Стратклайд в Глазго. Беше ни възложено да направим това проучване по уроците, полуките излечени от приключване на програмните на, по фондовете за регионално развитие и Кохезионния фонд. Ще структурирам през, презентацията си Е, като е разделена на четири. Първо, цели и методология на проучването. Второ, накратко ще е, кажа за какво става дума процеса на приключване и след това е, констатации, заключения и препоръки. Основната цел на проучването беше да се анализира процеса на, при приключване на програмите в периода 7-13 и да се извлекат съответните полуки за следващия период – т.е. какви фактори повлияват на ефективността на процеса на приключване и какви инициативи на ниво Европейски съюз, държави е, членки или програми е, може са най-ефективни. Методологията, преглед на законодателство, официални насоки, оценки, академични, научни е, публикации – е, опита от 2006 е, възоснова на това всъщност разработихме аналитична рамка. Проведахме интервюта с е, генерална дирекция речи, с персонал, някои географски звена и 20 интервюта с управителни органи и одитни органи, които участват в приключване на програмите на място. Виждате е, в, на диапозитива става дума за Германия, Финландия, Франция, Гърция, Италия, Румъния, Полша и Обединеното кралство. Опитвахме се да обобщим общите елементи. Е, това означава приключване е, действието на дадена програма, финализиране на отчета и докладване на резултатите. Виждате ключовите данни в процеса на приключване. 31 декември 2015 беше отключителната дата за разходите, отчет на разходите от бенефициентите и 31 март беше окончателната е, дата за е, пред е, внасене на окончателните пакети. Тези заключителни пакети включват редица документи, т.е. молба за окончателния баланс, е, е, доклад за изпълнение, е, който по структура прилича на годишните доклади и декларация за приключване на програмата. Изготвянето на този пакет документи изисква е, информация от различните управителни органи, управителните, сертифициращите и аудитните органи. Всеки орган има своите конкретни задачи. Те взаимно се допълват на теория програмата за комитетът за проследяване на програмата също участва тук и това е в анализ на, на приключване на, на, на програмите всъщност е част от задачите на този комисия. След това комисията трябва да приеме пакета една, в срок от една година след като е внесен. Е, с е, срок 3 е, години за финансови корекции след внасене на отчета. Е, това приключване е един, едно официално допълнение към е, изпълнение на програмата. И е важно да се погледне по-далеч от официалното приключване на програмата, да се види каква интегрална роля играе е, тя. Основни стратегически решения се вземат от програмните е, органи в, е, по време на програмата, разпределяне на оставащите средства, е, заострим вниманието към е, постиженията на програмата и изводи за следващия програмен период. Тези решения обикновено се вземат под натиск. Натиск да се е, освои максимална степен финансирането, да се проведе финансов контрол по време на процеса и също така да се решават проблеми, които възникват по конкретни проекти. И накрая важно е да се знае, че трябва да има е, достатъчен административен капацитет, особено в периода, в който се застъпват програмните периоди. И така, възоснова на прегледа, ние разработихме една рамка – като търсим фактори, които могат да повлияят на процеса на приключване. Те са три. Е, първо, натиск върху за освояването, т.е. изискване да се освоят в достатъчна степен европейските фондове. В идеална степен 100% е, е освояването на фондовете. Но а, е, в действителност синхронизиране постиженията на, на а, тези цели не е винаги а, 100%. А, вече е, ефекта за... Е, има други фактори, които влияят, например е, административни фактори, тъй като има специални, специфични изисквания за това. 2013 бяхме свидетели на все повече е, е, средства за е, инженерингови, инженерингови проекти. Е, и трето, е, както споменах, е, капацитетът е много важен. Договаряне на преходен период между циклите в дадена програма означава е, да е, се придвижим между е, приключването на една група програми и е, към следващия период. Ключовите констатации първо по финансовото освояване, освояване на финансите е, разпоредбите е, за подобряване на е, степента на освояване са отбелязани на диапозитива този процес трябва да бъде съпътстван от съответното е, съкрещаване, увеличаване в една е, част от програмата трябва да бъде съпътствано с съкрещаване на средства в друга е, част от програмата. Това би помогнало за пълно освояване, като се създава един буфер, е, резерв е, от е, проекти, които могат да поемат средства в така един период на, на вакуум между няколко програми финансовите правила трябва да се спазват. Инициативите в това отношение включват годишни одитни одити, не само одит в края. Това създава възможност да се сведат до минимум изненадите. И накрая конкретни мерки за държави и членки, които са имат проблеми с економическа криза и вътрешни проблеми и е, това, е, колкото до опита на държавите членки, приключването е, се тласка от е, натиск върху, усвоя, за освояване на средствата. Първоначалните е, крайни срокове бяха е, преди е, крайната дата, която е заложила комисия 2015 година. Идеята беше да се помогне до края на програмния период да бъдат напълно освоени отпустите средства. Открихме, че от отзвука на мерките за е, освояване е, не се отразиха особено на качеството, тъй като те се отнасяха до сеца вече одобрени от органите но разбира се, някои мерки за ускоряване освояването могат да, услужат процеса. Например, органите така констатираха, че разделенето разделянето на фази на проектите е сложно от бюрократична гледна точка. И е, това отново сочи, че е, програмата за упростяване на комисията не помага за, е, в това отношение. Е, идеята за един, единичния одит би могъл да помогне в случая. Би могла да помогне в случая. Разбира се, трябва да има гаранции, че за окончателното изплащане на средствата се провежда напълно законосъобразно. Поемането на е, модела за единния одит все още не е, е много е, разпространено, не е особено общоприето споменах разделението на фази на някои операции. Това се отнася до по-крупни проекти, е, където инфраструктурните инвестиции са над 50 милиона евро, където и приключването е сложно, иска допълнителни проверки преди е, приключване. Там се изискват и допълнителни е, условия за финансовия пакет. Е, тези програми могат да инвестират финансови инструменти в рамките на 2016 е, след е, окончателната дата, края на 15-та включват се и мерки е, за проекти, които не са завършени още, но генерират е, приход е, в бюджета. Някои програми, които огледахме, основни проекти в тях страдаха от забавяне поради именно някои от гореспоменатите проблеми. Е, и тъй като по-крупните проекти трябваше да имат одобрението на комисията, е, очакването на решение от страна на комисията осложняваше процедурата. Имаше и проблеми а, е, при включване финансовите инструменти в процеса на, на приключване. А, органите се възползваха от а, крайните срокове за разходите, но недостатъчното време е, е, за приключване се отрази на качеството на програмите. Е, в някои случаи задачата по приключване беше толкова сложна, особено при недостатъчен опит и знание за начина по който се осъществява приключването. И Одитите е, също се оказаха сложни, изискват конкретни умения, особено в е, окончателната фаза на програмите. И накрая един от факторите, които огледахме, беше е, капацитета при а, приключването. Ефективността на приключването зависи, разбира се, от административния капацитет. Бяха въведени инициативи е, е, е, като например засилване на правилата за съответните органи, насоки за, за обучение. Генерална дирекция Реджи организира редица семинари, за да запознае участниците с правилата за приключване бяха набелязани инициативи, е, които насочени към конкретни държави и членки. Въпреки това, констатирахме, че капацитета на програмните органи всъщност доста бе е, е изправен през особено изпитание в периода на приключване разбира се, отношенията между управ... Е, органите, управляващи проекта, аудитиращите и сертифициращите е, бяха от решаващо значение. 20 е, програми бяха приключени 13-14 година това доведе до, е, до е, дублиране и припокриване. Е, редица мерки на ниво държави членки бяха предвидени като авансово планиране, за да се открият под потенциално проблемни проекти, извеждане е, навън на някои операции, е, наемане на персонал от вън, за да се улесни изпълнението на програмите. Е, послание от е, това проучване беше, че трябва да, се, е, да има повече съзнание за това, че приключването трябва да се използва в по-голяма степен, за да се засили видимостта на кохезионните програми на място и да се обяснява на обществеността какви са ползите от това. Сега няколко думи за програмите, приключването по Фонда за регионално развитие и Кохезионния фонд. Е, е, под чертата се смята, че е, този програмен период беше успешен, но приключването, всъщност основният фактор беше освояване на средствата и това създаваше проблеми като в зависимост от техническата сложност на, на отделните проекти. Е, препоръките за 2014 и 2020 са следните. Ролята на насоките от Съединен Европейския съюз е, е много важна. Е, програмните органи в държавите членки смятат, че за да са ефективни, такива насоки трябва да са на лице на равен етап от програмния период, за да могат властите да ги прилагат. Трябва да се изгради е, е, съответно тия административен капацитет за приключването. Това се отнася за всички органи. Е, освен финансовото те резултати, трябва процеса на приключване да е свързан с самите постижения на програмите. Окончателното изплащане зависи от финансовите, от финансовите резултати. От едно по-голямо дарение върху резултата от програмите помага да се покажат по-ясно постиженията на кохизионните политиките по кохизионния фонд. За държавите членки трябва да се дадат на национални указания за структури, за да се работи по европейски инициативи, нужни са работни групи, които помагат и при приключването на проекти. Приключването на проекта трябва да се разглежда през целия проект, а не само на края. Трябва да има специални екипи в управляващите органи, които да са съсредоточени върху приключването на проекта при прилагане. Координация. Формална, неформална, между всички органи, което може да се постигне посредством съвместно участие, официални и неофициални контакти. Органите, които отговарят за програмите, трябва да държат на резултатите при приключването. За наблюдение на този процес е нужно обучение, система за наблюдение, за проследяване на проекти, както и външни служители, които да спомагат процеса на приключване. И накрая трябва да се каже, че Обединеното кралство а, е специален случай. То знаете и по други въпроси е специален. Какво ще се случи с проектите в Обединеното кралство, ще зависи от споразумението, до което ще стигнат Съюза и Великобритания. Програмите в Обединеното кралство могат да сключат и при самото излизане от Европейския съюз или да приключат до 2020 година с специално участие на екипи. А ако се приключи сега при Брексит, ще има проблеми, тъй като ще трябва да се скъси срока на някои от проектите. Разходите обаче пък ще могат да бъдат възстановявани на принципа N плюс 3. Така че пакетите ще бъдат подадени две години след като имаш право да подаваш и след това, кой ще отговаря за одита, след Брексит, най-общо казано, кой ще се справи с административните проблеми от страна на Обединеното кралство – когато започнат да освобождават кадри програмните органи. Това са много конкретни въпроси, които Обединеното кралство трябва да, ви, да разреши. Благодаря ви. Thank you. Thank you uh, for your presentation. Now I'll give the floor to the European... Благодаря. Давам думата на Европейската комисия. Госпожа Хортет Тароя, вашето становище. Yes, good morning, everyone. Добър ден. Аз работя в звеното за приключване на проекти в Генерална дирекция Регио. Преди да премина към препоръките от проучването, бих искала да ви информирам за някои въпроси, свързани с приключването на периода 7-13 година. Проучването също разгледа част от тези въпроси, когато излезе с препоръки за периода 14-20 година. Добрите новини са, че всички пакети за приключване на проектите са подадени на време за този период. Крайният срок беше края на март 2017 година всички документи по тези пакети за приключване, както и крайния доклад за изпълнение и заявки за плащане са подадени. Това са отлични новини, тъй като в противен случай се предвиждаше санкция към програмите, които не са подали документите на време. Приключването е доведе до следните резултати. 322 оперативни програми трябва да бъдат приключени, по ERDF, по един фонд и други, които са по смес... от смесени фондове. Петнадесет милиона милиарда, казва ораторката, бяха и трябва да бъдат разплатени. В момента разглеждаме последните документи по приключване на проектите. Малко е рано да се каже тъй като комисията има 5 месеца, след като получи документите за приключване. Що се отнася до оперативните програми или поне някой от тях, по които няма да има коментар по докладите за изпълнение, вече започваме да изпращаме писма за приключване. За този програмен период, 7-13 година, мога да кажа, че се движим по-бързо от предишния. Искаме да освободим ресурси в държавите членки, които да се съсредоточат върху периода 14-20 година. Сега за препоръките на това проучване за приключването на периода 14-20. Една от препоръките е, че Указанията в предишния период са били ценни. Да, опитахме се бързо да приемем такива указания. И сега, 2013 година, вече одобрих, бяхме одобрили първия вариант на указанията. Следващата година промените в тези указания, измененията. Държавите членки оценяват това високо. Европейската комисия трябва да изгражда капитет за приключване, особено в одитния орган. Това е препоръка и ние ще имаме предвид. Постоянно комисията се вижда с одитните органи. Имаме специална група за тази цел. Там говорим за приключването на програмите. и ще продължим така. Приключването трябва да се свържи с резултатите, се казва в препоръките, защото това ще даде възможност да се рекламират тези резултати по места. Има връзка вече на постиженията и плащанията за периода 14-20 година. Новия регламент в своя член 22.7 говори за финансови корекции, когато не са постигнати целите, свързани с финансовите индикатори и основните стъпки на изпълнение. Така че вече има такава връзка между постигането на целите и приключването. И накрая в а, тази препоръка за това да се разпространяват резултатите навсякъде по места. Ще проверим всички резултати, включени в крайния доклад. за периода 7-13 година, за да можем по-добре да разпространим резултатите на платформата. Например, имаме една платформа, като е отворена. След това имаме доклад, който ще лезе през октомври, в който също ще кажем какво е постигнато в този програмен период. Взимаме предвид тази препоръка, особено, що се отнася до предишния програмен период. Благодаря. И аз ви благодаря. Това са презентациите, коментарите от комисията. Колеги, заповядайте. Comments, questions. Коментари, въпроси. Заповядайте, госпожо Малетич. Благодаря ви за представянето. Отлично представяне. Давате ни чудесна представа по сложни въпроси. Бих искала да попитам дали по време на анализа се опитвате да намерите други решения за приключването, които да улеснят процеса за държавите членки, както и за обществеността, което да знае какво се случва през последните години, когато приключи периода. Защото понякога дори крайните бенефициери питат. Питат как нещата още не са приключили, защо не сме се съсредоточили върху новия период. Администрацията е съсредоточена не само върху новия, но и стария. Някои държави, например в Харватия, март 2018 година е крайния срок за приключване на национално ниво, след това за комисията е една година, дори 2020 година ние все още ще имаме данни за периода 7-13 година. Дори след 2020 година ще почне следващия период. Много е късно това, но знам, че отнема време. С сближаването, с различните подходи се надявам малко по-рано да се задействат нещата по-етапно. Имате ли идеи по въпроса? Що се отнася отново за указанията за приключване? ако имаме проблем при изпълнението на програмата, не решаваме тези проблеми при изпълнението й. И всичко приключва по време на приключването. Накрая. И някои проекти трябваше да бъдат оттеглени по време на приключването. Как да се избегне това? Трябва да се опитаме да го решим това при време на изпълнението, а не на края на изпълнението. Нещо трябва да се направи в системата. Своевременно, за да вървят нещата по-гладко. Благодаря. Някой друг? Госпожа Крал? Yeah, äh, Благодаря права е, госпожа Малете, че наистина беше много е, интересен доклада, но имам усещането, че е, групата на високо равнище е, по опростяване би трябвало и тук да се намеси с предложение, за да се опростят малко нещата. Вероятно има опит в това отношение при проверка на приключването е, и при последните е, плащане, ако добре си спомням, е, съвсем накрая, когато всичко беше преминало вече и вече е, трябваше да мислим за следващия финансов период, как се изплащат отново средства на този етап или в повечето случаи се оказва, че всичко е наред, но ако се докаже, че всичко е наред, тогава може би наистина е необходимо да се упрости и ускори цялата система. Благодаря. Госпожа Дамато и следващ. След това ще ви дам думата. Благодаря, госпожо председател. Отбелязах си, че това проучване казва, че натискът при финансиране оказва въздействие върху ефикасността на процеса на приключване, т.е. разходите, които са декларирани, не са постигнали целите, които са предвидени. Що се отнася до количество, говорим тук, може да ни зарадва. Но що се отнася до качеството на проектите, е, трябва ли да се радваме също? Сега ще се отнася до използването на проектите, които вече са минали. Значи, това са проекти, които първоначално са финансирани с национални а, средства, след това се оказва, че отговарят на общностните цели и са финансирани и с средства от Европейския съюз. В проучването виждам, че говорите по този въпрос, но показвате, че има и рискове. Също така се прави едно разграничение в четири групи на държавите, макар че не е много добро за моята страна. Италия, България, Чешката република, Румъния и Словакия са написани под заглавката Very Late Absorber, много късно освояване. Какво мислите вие за това постоянно ускоряване, което се заболязва и при предишните програмни периоди? Какво забелязвате в тези страни, които освояват късно и какви са техни, вашите препоръки за бъдещото програмиране? Може ли по-добре да ни обясните в подробности какви са рисковете и използването на тези проекти, които са започнати с национални средства и след това са били финансирани с обществени? Благодаря, господин Ван Нистеврой. Благодаря ви. Имам въпрос и бележка – Въпросът ни е за N плюс 2, N плюс 3. Част от държавите имат повече време. И приключването по-късно ли ще бъде при тях? Има ли разлика между по-дългите срокове и начина при който приключвате? И що се отнася до освояването или управлението? Има ли разлика? Защото сега имаме още повече време ставаше дума за N плюс 2, N плюс 3. И последното, това, което каза комисията, беше свързано с изпълнението. И да го покажем. Ще го покажем. Показването трябва да се прави от хората, които са извлекли печалба. Не комисията трябва да показва. Когато нещата приключат, какво се е случило – че сме дали възможност на хората в проектите да комуникират, да обясняват. И в омнибуса и да се платят европейски средства, особено, що се отнася до техническата помощ. Да се работи 4 години след приключването. Това може да е нещо ново. Има ли правило някакво, което може да попречи тази идея? You know exactly the... Защото вие сте запознати с регламентите. Okay, thank you. Благодаря. Има ли други въпроси? Няма. Давам думата на господин Фери да отговори и след това на комисията. Господин Фери. Okay, thank you. Благодаря за коментарите. Ще отговоря на част от въпросите, няма да следвам реда, по който бяха зададени. На първо място трябва да се каже, че приключването в момента е сложен, формален процес. Вътре в него обаче има различни начини, по които може да се намали сложността. Споменахте медийните проекти. Може, например, да се вземе решение дали тези проекти да бъдат включени Такова решение се взима от комисията, одобрява се от програмния орган в максимално ранни срокове. има неяснота, част от органите чакат, което пък оказа своето въздействие върху приключването на проектите. Що се отнася до комуникационната стратегия или използването на приключването на програми и проекти, за да се обяснят постиженията. Имаше интересни примери. По някои германски програми управляващия орган бе структурирал приключването така, че да включва събития, мероприятия, семинари, отворени дни около приключването, за да покаже първо, че приключва тази програма и второ, това са постиженията и това ще остане след нея. Така по места се показва и наистина по места, не от Европейската комисия, какво е постигнато и гражданите научават. Сега ще се отнася до общото упростяване. Споменах, че въвеждането на идеята за един одит е много важно за приключването одитните власти и така могат сами да извършат работата, без да има дублиране на административните процеси около приключването. Това ще бъде чудесно, но този принцип като че ли не е поет от програмните органи все още. Ето тук има възможност за развитие. Още нещо за проектите започнали по-рано. Не установихме никакво въздействие върху освояването или качеството на проектите, стратегическото им качество, е нито пък върху програмите. Тези средства вече са били одобрени от мониторингови комитети или са свързани с стратегията на програмата, вече нямаше проблем. Тези започнали вече проекти бяха проблемни, само ако нямаше връзка между техните цели и целта на стратегията, но това се случило веднъж два пъти. В повечето случаи имаше ясна връзка. М плюс 2, М плюс 3. Управляващия орган казва, че това им дава възможност да дишат, да могат да си извършат надлежните процедури и приключването да е по-управляемо. Надявам се да съм отговорил на повечето въпроси. Благодаря ви. А, а yes, sorry. The... Yes. Аз пропуснах нещо, нека да добавя относно късното освояване тази група държави. Ще кажа, че това няма въздействие върху стратегическото качество а по-скоро административната дейност. Това е чисто а, административен проблем. И там вече нали, има забавене при приключването. Това, което препоръчваме, е един по-стриктен подход по време на целия програмен период – например, чрез идентификация на основните проблеми и проекти, проекти, които да бъдат приложени на по-ранен етап в програмния период, за да може да се увеличи ни натиск и по този начин да се доведе до резултати. Благодаря, господин Хорте. Благодаря. Първия коментар относно късното приключване на процеса. А, да, като вземем предвид N плюс 2 и N плюс 3 и а, имахме възможност за разходи от 2015, трябваше да се даде време на държавите членки да подготвят приключването и коментарите и докладите по него. Така че вярно е, че се получи късно, но може да бъде избегнато за напред. Разбира се, за гражданите а, също не е добре да, да има такъв, а, такава информация за закъснението в процеса. Относно М плюс 2, M плюс 3, смятам, че имаме по-добро приключване, когато се приложат тези математически правила. А, е, да, нямахме тези правила през 1994-1999. При все това приключването все още е, стана на време. Тоест, държавите членки са изразходвали парите на време, както е предвидено, и са постигнали приключване на време. Относно основните проекти, Комисията ще отдели нужното време, за да одобри решенията по основните проекти. Особено след късното решение на съда, където а, трябва да се вземе предвид такива проекти, такива интервенции. Също Имаше късно комуникиране от страна на държавите членки по някои проекти и в такъв случай не винаги е лесно да се работи умерено и така постепенно да се напредва. Също, за да няма затрупване, така да се каже, в края на а, програмния период, когато се получава и големия брой грешки, ще бъде добре тези проекти да бъдат разпределени равномерно и евентуално да се извършват проекти, които не винаги са финансирани от програмата, за да могат те евентуално да бъдат и заменени, ако примерно има някакъв проблем. Относно проектите с задна дата, Възможно е да се финансират такива проекти, но както бяхме обявили и както го бяхме изпратили като информация на държавите членки, тези проекти трябва да отговарят на критериите за избор и условията на програмата. Тоест, едновременно имаме и сигурност, че тези проекти ще съответстват на условията, така както и а, проектите, които са финансирани по програмата от на самото начало. И накрая за 2014-2020 имаме а, годишно а, разглеждане на сметките и одобряване на сметките, което позволява по голяма яснота и клиринг на сумите и ще улесни приключването, а, за да нямаме а, такива проблеми, каквито имахме до сега. По този начин ще имаме по-ясно и по-лесно приключване на периода 2020. Благодаря. Благодаря. И аз искам нещо да добавя съвсем накратко. Първо, в отговор на господин Ван Нистелрой за N плюс 2, N плюс 3, от гледна точка приключване, N плюс 3 дава повече пространство за процеса на прилагане. Поне от моя гледна точка. Също, относно комуникирането на резултатите, използването на техническата помощ в програмата може да бъде много, много ценно от тази гледна точка. Така че това са двете малки забележки, които имах да направя. Благодаря. Приключвам дискусията по тази точка в дневния ред. Следващата точка следващите две точки. Са разглеждане на проекто доклади, един изготвен госпожа Гарсия Перес и становището на доклад поправя се председателката, омен на становища по доклада, изготвен от Андрея Гозолина. Тези а, докладчици не са в залата, така че това, което мога да направя е да прекъсна заседанието до 10.45, когато се надявам госпожа Гарсия Перес да е тук. Ако не е тук, просто закриваме заседанието. Госпожа Крел. Тя е координатор в комисията по въпрос на жените. Гласува там. Не знам колко време ще отнеме. Ще й се обадя. Да, разбирам, че има и други задължения. И именно за това прекратяваме за сега заседанието до 10.45.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 тест, тест, тест. Тест, тест, тест. Test, test. Do you hear me? Hello, hello. Yeah, okay. Yes. You need a cable. Yes.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 Okay. Good morning, ladies and gentlemen. Дами и господа, здравейте отново. Заемете места, ако обичате. Продължаваме нашето заседание на комисията Реги с следващата точка от дневния ред. А именно разглеждането на проекто доклада изготвен от колегата госпожа Гарсия Перес. За съжаление, тя не е тук. Проектодоклада ще бъде представен от господин Готиерес Прието. Just not to, do in, to disrupt the meeting. Извинявайте, не искам да нарушавам дисциплината тук, но вижте, имахме огромна пауза. искахме да ни се разясни и искаме да направим едно предложение за следващата седмица за пленарна. Да, приема се. Ще го направим преди презентацията на доклада. Господин Рулес, имате думата. Темата е много важна за всички нас. Всички ние много съжаляваме за ситуацията в Португалия и ще направим всичко, което можем да направим, да подкрепим португалското правителство и гражданите на Португалия. Заповядайте. Факт е момента опортуно. Благодаря. Това наистина е добър момент да се занимаем с темата. Ако до някъде всъщност това ще бъде свързано и с темата, която ще разгледаме след малко. Горските пожари. Много тежък горски пожар, свързан с обезлесяването на територията. Това е трагедия, която засяга цялата държава. 64 потвърдени смъртни случаи над 130 души са ранени и цифрите със сигурност ще продължат да растат. Има, със сигурност ще има и други смъртни случаи, така че исках да ви помоля, госпожо председател, да попитам дали политическите групи, които участват в тази комисия, дали те могат да ни подкрепят, за да има един дебат с декларация от страна на Европейската комисия по тази трагедия. По този начин ще видим как бихме могли да разчитаме на вас за този регион, който е засегнат толкова тежко, и както и гражданите му. Това е, госпожо председател. Благодаря. Благодаря. Както вече казах, всички ние подкрепяме гражданите на Португалия и съжаляваме за случилото се, за този огромен пожар който, за съжаление, е отнел вече човешки животи. Това, което мога да кажа е, че ще уведомя координаторите на всички политически групи за вашата презентация и ще видим дали е възможно да организираме някаква подобна дискусия в пленарна зала. Но нека да подчертая, че по време на последното пленарно заседание вече имахме много успешно гласуване по специалният доклад, изготвен тук в комисията Реги. Доклад, който предлага всички, на всички държави членки възможността да използват а, възможността на фонда за регионално развитие за възобновяване и а, възстановяване след природни бедствия. На този етап не знаехме за това събитие, за пожара в Португалия, но настояхме тук в комисията Реги тези мерки да бъдат валидни за всички държави членки, за всякакви типове природни бедствия. Така че сега, ето, за съжаление, имаме подобен случай в, в Португалия. И а, със сигурност ще имаме а, подкрепа в, специ... в пленарна зала и със сигурност ще можем да се възползваме от а, средствата по фонда. А, а, ако вашето правителство го поиска. Ще информирам политическите групи, ще видим какво можем да направим за бъдеще в пленарна зала. Благодаря ви. А сега продължаваме с доклада. Както виждате, има много камери в залата. Нещо необичайно. Случва се от време на време в нашата комисия. Искам да уведомя членовете на комисията Реги, че ще има запис на презентацията на господин Гутиерес. И след това журналистите ще напуснат залата. Така че дебата, а искате да бъдете записани. Добре, ако сте готови, няма проблем. Нашето заседание, така или иначе, е вебстримвано, е, то е, е директно излъчвано по интернет, така че откритостта е част от е, нашата работа. Можете да присъствате на цялото заседание. Господин Готиерес, имате думата, за да представите проекто доклада. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на групата за правеното разбиране. Тук има много медии днес, испански медии, които всъщност показват до каква степен дебатът е от ключово значение за нас. И не само за нашата държава. Също, извинете госпожа Ираче Гарсия, тя беше току-що избрана като член на Социалистическата партия в Испания, така че а, ще, има, ще бъде на друго заседание, на което трябва да присъства и за това а, искам аз да представя този доклад, защото цялата ни делегация работи заедно през изминалите месеци по темата. Това е тема, която тревожи голям брой отдели и власти в Испания. Застаряването на населението засяга нашето европейско общество и човешкият капитал е много важен в нашето общество. В този контекст, през изминалите няколко десетилетия, като че ли запада все повече а, селското население, то намалява, а се увеличава градското. И това е а, наблюдавано най-вече в сел, селските райони и контекста на европейската демография постепенно се променя. Евростат казва, че през 2050 година ще спадне от 6 на 5% тежестта на европейската а, демография. Това е а, много добро предупреждение, за да можем да коригираме, така да се каже, тази тенденция и да защитим нашия социален модел. И да видим какви са възможностите, които можем да предложим на хората трябва да имаме равни възможности за всички. Имаме също и хартата на Европейския съюз и е, тя е залегнала и в европейските конституции. Равенство за хората без значение е, къде живеят, дали в градски условия или в селски. В новата политика говорим за периода 2020, ще трябва да има промени, които да бъдат направени още сега в европейските структури. Трябва да се гарантира първо да запазим населението в селските райони на нашите територии. Второ, трябва да улесним инвестициите за развитието а, на работни места и на растежа. И а, трябва също да гарантираме равенство на шансовете, без значение къде живеят хората и къде са решили да живеят. За тази цел има три основни области на действие. Първо, по-голяма координация на политиките на Европейския съюз чрез една хоризонтална стратегия и синергия бихме могли да го постигнем. Също трябва да увеличим ефективността и взаимното допълване по европейските фондове, които са налични. И трето, трябва също да дефинираме една кохизионна политика за периода след 2020 която да отговаря на основните предизвикателства. Ето това са трите основни оси, по които трябва да работим в доклада на госпожа Ираче Гарсия Перес. Много амбициозен доклад, който среща широк консенсус. Демографските промени със сигурност се разглеждат на хоризонтално ниво за целия Европейски съюз. Т.е. тук не се привилегирова една държава, и да се загърба друга. Не, това са политики, които а, трябва да се прилагат във всички държави членки на Европейския съюз. И а, трябва да имаме политика, която да даде дени достойни условия на живот и на работа, на труд а, за всички региони, да се позволи достъпа а, до пазара на труда, да се заличи тази пропаст, която съществува в момента в цифровизацията между градските и селските райони и да видим и как ще отговорим на другите трудности, например при достъпа до други технологии. Също имаме нужда тази ясна, амбициозна политика, за да улесним насърчаването на работата в тези райони. Трябва също да развием инструментите, с които разполагаме. ОСП, структурните фондове, фонда за стратегически инвестиции. Казвам всичко това, защото е, някои от програмите са свързани предимно с цифровизацията а, трябва да приложим и за селските райони, както и защита на околната среда, както и а, кръговата економика, да не се изключват региони. Тези общи перспективи трябва да бъдат допълнени. Когато а, говорим за интелигентни градове, бихме могли да говорим за интелигентни села. И, примерно, когато искаме да заработим 5G мрежата, ами, нека да не забравяме, че а, голям брой от хората, които живеят в неградски райони, в селски райони, те са изключени дори от 4G. Така че а, ще ги изключим още повече. Когато говорим за кръгова економика, трябва да а, помислим и за, примерно, а, замърсяването. Вярно, че то е много голямо в градовете, но трябва да дадем възможност и на селските райони да участват в екологичните програми на Европейския съюз. Трябва да спрем с дискриминацията а, на селският свят. Трябва да имаме една обща картина, която да поддържа добър, качествен живот в селските райони. Също трябва да развием а, взаимодопълването на различните фондове. Вече имаме много стратегии, но трябва да имаме още повече, като например стратегия за запазване на населението в тази среда. Също трябва да помислим и за нова кохезионна политика вече сме сблъскваме с много предизвикателства. Има многогодишна финансова рамка и така нататък. Трябва да видим кои ще са инвестициите, които, с които трябва да процедираме за напред и ние ще трябва да разберем, че трябва да се вземе предвид демографския критерий, когато дефинираме елементи за развитие на различни а, програми. демографските предизвикателства и борбата с обезлюдяването трябва да бъде всъщност важна за Европейския съюз, за бъдещия ни бюджет, за всички европейски райони. Не само за някои специфични райони, които са споменати в настоящият регламент. Проблемът с обезлюдяването, застаряването, това е също един хоризонтален проблем за целият Европейски съюз. Трябва да го решим тук в нашата комисия и в целият Европейски съюз. Благодаря ви, госпожо председател, за това, че ми дадохте възможност да се изкажа и очаквам реакциите ви по този доклад. Искам също така да благодаря на Ираче Гарсия Перес за работата по доклада. Благодаря. Благодаря за презентацията по проекта доклада. Сега давам думата на докладчиците в сянка и ще започнем с господин Валкарсел. Благодаря, госпожо председател. Аз съм солидарен към доклада и искам също така да изразя симпатията си и солидарността си с португалските ни приятели. Това е голяма трагедия, отнела много животи, така че се присъединявам към инициативата да се разглежда темата на следващото пленарно заседание. Знаете, гласувахме един Европейски фонд за солидарност, който да позволи повече гъвкавост. Надявам се да можем да прибегнем, да използваме средства на този фонд за тази цел. И именно в такива ситуации трябва гражданите да почувстват реалността на кохезионната политика. Също искам да благодаря на госпожа Гарсия Перец за този доклад – този проект доклад ни беше представен от нашият приятел тук днес с а, успех, с голям успех. Текстът е много равновесен, представя основни точки в обществените политики, свързани с демографските предизвикателства. Трябва да кажем, че е много важно всичките власти, без значение дали говорим за местни, регионални, национални власти, да участват в тази обществена политика. И това чак до висше европейско ниво, за да има ясна координация и съответно тези фондове да бъдат използвани по-добре. Също важно е да се изтъкне, че а, трябва да има нови критерии за разпределение на ресурсите, и да се вземат предвид спецификите и нуждите на всеки регион. Защото, както виждате, демографските промени поляризират още повече и разделят повече нашите общества и е, влушават качеството на живот на това общество. Трябва да запълним тази разлика между градския и селски район и такова население, Тоест, вярно е, че имаме някои по-динамични зони, но другите не са за пренебрегване, просто имат нужда от малко повече а, тласък. Смятаме, че предложението на Европейския парламент трябва непременно да а, помогне на Европейската комисия да преразгледа своите критерии и основните фактори. Считаме, че трябва да преодолеем препятствията. И за тази цел смятам, че е най-важно да се използва пълно потенциала на всеки един регион, за да му се позволи да развие своята специфика. И трябва да продължим да работим в тази насока, за да може а, всеки регион да създава все по-добри работни места, все повече такива и да предостави все повече възможности на гражданите, които живеят там. И качествената заетост в регионите. Това е първият етап по дългия път за обръщане на демографската тенденция. Благодаря. Следващият докладчик сянка госпожа Томашич. Thank you very much. Before I begin. Благодаря. Нека да изразя нашата солидарност също и съболезнованията ни към народа на Португалия. Аз съм от Харватия. Знам какво а, прави огъня, как унищожава а, хор, хората, как унищожава човешки живот. И а, ние сме тук, ако можем да помогнем по някакъв начин, на ваше разположение сме. И така, сега ще говоря и от, от името на колегата Томас Порева, който не може да бъде тук предизвикателството на демографските промени и големите економически последици видяха значително увеличаване през последните години. Всички региони се сблъскват с този проблем за промяна на демографията за бъдеще. И разбира се, тенденциите все пак се различават в различните части на Европейския съюз зависи от ръждемостта, от иммиграцията, от наличието на здравна грижа и така нататък. Но едно нещо е ясно. Населението там застарява, намалява работещото население и всичко това може да бъде е, съчетано с демографската уязвимост и така се стига до едни големи демографски, а, демографска уязвимост. Намалява работната заетост, работната сила, съответно намалява растежа и това пък от друга страна намалява образованието, както и производителността на тези райони. Застаряването на населението води до значително увеличаване на обществените разходи, особено пенсиите, както и здравните грижи за да се осигури качествен достъп до услуги, това а, изисква голяма работа от страна целия Европейски съюз. Увеличаващото се градско население ще доведе до проблеми с а, околната среда, особено а, въздействието върху екосистемите и използването на природните ресурси. Също ще има демографски схеми, които със сигурност ще бъдат с различни економически последици. От какво имаме нужда? По-добра координация на европейските политики, на действия на всички нива европейско, национално, регионално, местно, както и подсилена ефективност, както и а, взаимна допълняемост на различните фондове. Един такъв всеобхватен европейски подход е необходим. Регионите трябва да адаптират а, транспорта, услугите към тези демографски промени. Благодаря. Следващия докладчик сянка е господин Яков Чишотал. Да, хвала лепо. Благодаря, госпожо председател. Ще кажа няколко думи за този клад, който за мен е много положителен. Съгласен, съгласен съм с госпожа Томашич. Но трябва да подчертая нещо много важно, и то е именно принципа за е, субсидиарност – да се мисли какво може да се е, направи по по-добър начин, ако нещо може да се реши на регионално или местно равнище. Това, за което настоявам аз е следното. Когато говорим по такива трудни е, теми като демографията, трябва да имаме предвид, че местното е, равнище на управление, дори не регионалното, на местно равнище могат, може да се направи много. И именно това равнище трябва да бъде въвлечено в използването, освояването на фондовете, създаване на механизми за решаване на стратегически проблеми. В моята страна има много демографски, сериозен демографски проблем. Очевидно е, че без включването на местното правителство в решаване на проблема, държавата не може да направи нищо. Много важно е следователно е, този доклад да подчертае необходимостта е, именно е, от такъв подход. Благодаря. Благодаря, председателката. Следващия докладчик Сянка, господин Ропе, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Колеги, И аз изразявам е, съчувствие на португалския народ. Наистина такива трагични събития е, се случват и се отразяват на живота в европейските страни. Затова трябва наистина да създадем системи, за да се решават, е, предотвратяват последствията. Трябва да наблегнем и на превенцията. Мисля, че в е, бъдеще и се надявам, че по този начин бъдеще ще е, се сблъскаме с по-малко проблеми от такъв характер. Сега по проекта доклада. Според мен темата е много важна. Положението в е, отделните държави членки е много различно. Как, в, какво се, <clears throat> в какво се състоят различията? Понякога те се проявяват в различни е, сфери качество на живот, е, БВП и редица други показатели. Аз е, е огледах положението в е, редица държави членки и констатирах, че с времето е, различията между тях не намаляват. Напротив, е, дори е, различията се дълбочават между регионите в една и съща държава. Е, точно за това гражданите, хората не вярват, че нещо ще се промени в бъдеще. Ето защо вътрешната, това води до вътрешна миграция. Хората се преместват от селски райони към по-големите градове. Виждаме, че хората бягат и от държави членки, където е, качеството на живот е, е по-низко е, и отиват в държави с по-добро качество на живот. Не съм сигурен кое решение е, е, е за предпочитане. Дали да помагаме на е, тези изоставащи региони или пък да да вземем предвид и развитието на инфраструктурата в тези страни. където хората се срупват в големите столици. Е, например, в Вилнюс се <clears throat> инвестира много, за да се решават проблемите, причинени от струпването на хора на едно място, образование, транспорт. Разбира се, кохезионната политика, регионалното развитие, мерките по регионално развитие са много полезни. Сега е момента да се помисли дали тези мерки се прилагат е, правилно, дали е, са ефективни, дали постигаме чрез тях е, целите си. Би трябвало да се вгледаме в отделните държави членки и да видим дали някъде няма твърде много централизация. Е, понякога националните правителства участват твърде е, прекомерно в, е, в проблемите на място. Това не е положителна тенденция. Така че, може би в бъдеще трябва да делегираме повече правомощия на местно равнище, на местното правителство, на местните правителства. И да следим до каква степен местните правителства спаз, отговарят на съответните е, показатели е, и е, това естествено да доведе до едно по-добро партньорство между, за да се стопанисва, така да се каже, по-добре един град или село. Трябва да мислим не толкова за инфраструктура, колкото за подпомагане на бизнесите. Ако в е, е, хората сами се чувстват отговорни и влечени в е, решаване на проблемите на място, това вече е положителен белег и ще доведе до добри резултати. Аз Според мен има някои много добри програми, но могат, може да се желая още в областта на кохезионната политика. Това ще даде възможност на, местните, на местното управление, на местния бизнес да се доберат до необходимите ресурси. И е, това на свой ред ще даде тласък на развитието на местно равнище. Благодаря, госпожо Демато. Имате думата. Съвсем набързо. Изразявам солидарност към колегите от Португалия и всички португалци. Съгласна съм с председателката за това, колко е важно да бъде променен този регламент. Ни одобрихме това миналата сесия. Става дума за природните бедствия. Те не засягат само една държава, а всички. На Португалия в случая. Можехме по-бързо да вземем това решение, но така ли е, че направихме нещо добро и всички заедно в комисията Реджи и след в пленарната зала ще поправим този текст. Сега, що се отнася до доклада, който обсъждаме, демографските промени, мисля, че по този въпрос политиката за сближаване може да направи много. Демографските промени се дължат на застаряването на населението от една страна, но се дължат също така на а, това как изглеждат отделните райони, например селските, периферните райони, планинските, градските, постиндустриалните местности много често се оказват а, обезнаселени. Социално-економическите обстоятелства са много сериозни в някои зони на Европа. И затова, например, визирам недобре развити райони, като например италианския юг. Искам да цитирам проучване, едно има от 16-та година и един доклад на фундацията Мигранте, в който се описва една нова емиграция. Млади хора с висок ценз. отвъд желанието си намериш работа, имат и желание да се развият професионално, да експериментират, да се развият, без да се борят в собствената си страна, но просто да си направят свой път. Един път, който много често не може да се реализира в собствената им страна. Така че връзката, развитие, работа идват посредством Еразъм, но и от други, защото така младите хора търсят път в Южна Италия, особено инструменти като гаранцията за младите, с които много се хвалим, се показаха напълно неефикасни и ефективни. Трябва да се използват добре инструментите на политиката за сближаване и не мисля, че ЕФСИ помага, точно обратното. Съгласна съм обаче с докладчика в 13 параграф, когато там нашия докладчик говори за Европейския социален фонд и колко е важен и за това как той може да подобри професионалното развитие, да намали миграцията на млади хора, които са образовани. Сега нужно е да се подобри не само комуникацията около политиката по сближаване, трябва да се подобри качеството и ефикасността на самите проекти по места – ще кажа нещо малко силно. Ако тази политика иска да се спаси от макроусловията, от бюджетните съкръщения, които само и отнемат а, силата и други планове като FC, трябва да се спаси сама от себе си и да покаже, че е прозрачна, че е социално полезна и че има добавена стойност. Благодаря. More... Благодаря още четири, е, всъщност пет е, станаха имена имам в списъка за изказвания. Ще дам думата на всички тези колеги, след това на Европейската комисия. И започваме с Годин Богович. Имате думата. Благодаря за този доклад. Това е един от важните доклади и хубаво, че го обсъждаме. Причините за демографските промени. Мисля, че можем да ги подразделим на три области. Ниска ръждаемост, миграция и застаряващо население. Да започнем с последното. Мисля, че всички, които седим тук, можем само да се радваме е, на това, че условията на живота в Европа стават все по-добри, че е, устаряваме е, и можем да живеем е, една-две години повече от останалите. Това е едно е много положително явление, но то води след себе си и е, проблеми, е, а именно как трябва да се помага на хората в напреднала възраст, които не са в блестящо здраве и как да им се гарантира най-добро качество на живот. Колкото до ниската ръждаемост, тук нещо ми липсва в доклада. Подобни доклади, според мен, трябва да е, с, говорят и за подобряване на семейната политика, предоставане на съответните условия, за да е, стимулират хората да е, имат повече деца и то на, млади, е, на млада възраст. Това, което ми липсва в доклада, са препоръки е, за политики, които наистина ще помагат на семействата, а това е един от сериозните проблеми на Европа. Колкото до миграцията миграция вътрешна в държави членки, в региони, ако щете, е, след това миграция между отделни, отделни държави в Европейски съюз и е, миграция от е, държави извън Европейски съюз към такива в е, понякога това оказва сериозен натиск на европейски територии. Тук може да се, има какво да се направи. Е, трябва да изберем инструменти, които ще ни попречат, е, които ще намалят темпото на, на прекомерната урбанизация. Трябва наистина да, да неутрализираме тази тенденция на придвижване към големите градове и столиците. И тук съм съгласен с господин Яковчик че и другите, които говориха за принципа за социалност. Местната политика, политика на, на място е много важна. Създаване на съответната инфраструктура, условия за заетост в селските райони. Това може да помогне много, за да се е, промени тенденцията. В Словения ние започнахме такива стратегии за развитие още през 70-те години и 2007-2011 е, по време на тази програма ние инвестирахме много в изграждане на инфраструктура в селските райони хората е, проявиха интерес, е, искаха да живеят е, на село, но сега това ни изправя пред нов проблем. Трябва да им осигурим работни места. С колегата господин Сани работим по проекта с интелигентни села. Това е проект, който се опитва да даде отговор на следния проблем – да се доведе технологичното развитие до близко до хората в провинцията, чрез дългодимата инфраструктура първо и второ, чрез създаване е, на нови работни места в провинцията за млади хора. Трябва също да е, направим така, защото е, старото, по-възрастните хора също да, така се, да, да могат да се радват на живота си в напреднала възраст. Е, различни проекти, цифрови платформи е, създаваме, е, чрез които да свържем потребители и производители. Използваме и платформи, мобилни платформи в цялата година. Сега Трудно е да се намери решение за всички е, случаи, както Хюбер е, в е, големите градове. Ще трябва да въвлечем и доброволци. Говорихме много и за туризма, здравеопазване, социални грижи за хората. Сигурно съм, че хората, възрастите предпочитат да си останат максимално дълго, да живеят по домовете си, вместо да бъдат пращани в старчески домове. И именно здраве здравна грижа за такива хора е нещо е, много важно. Затова е, тук и темата за интелигентните е, села е, и е, Разбира се, е, ние работим по тази тема, като отчитаме е, опита и ще се опитаме да, да прокараме тези е, идеи като е, решаващи основни във всякакви други политики. Благодаря, е, госпожа Малкова. Имате думата. Благодаря съвсем накратко. И аз изразявам съчувствие на Португалия и хората засегнати от тази трагедия. Наистина това трябва да се обсъди в пленарна зала след две седмици, за да и да се помисли какво може да се е, направи в бъдеще, за да се избегнат подобни трагедии в други държави членки. Сега по доклада. Наистина много добро качество. Е, и е, е, смятам, че ще ми се да вярвам, че кохезионната политика ще продължи и след 2020. Тази политика трябва да играе важна роля в е, насърчаване е, насърчаване, спиране тенденцията към обезлюдяване на по-отдалечени от центровете райони. В подхода на комисията виждаме напредък. Тя представя и нова програма за интелигентни е, села. Това е начин да се даде тласък на е, провинцията, да се цифровизират е, селата, да се даде стимул на младите хора, за да, да бъдат задържани е, в селата. Е, най-важното е, в този контекст са тези отдалечени райони. Социалната инфраструктура, образованието, здравеопазването, транспорта са решаващи елементи. Нещо положително да спомена. Преди две седмици групата на социалистите в Реджи направихме посещение в Швеция Препоръчвам ви, ако не сте били в е, Швеция, посетете тази страна. Видяхме как на практика се използва кохезионната политика за отдалечени райони. Бяхме в северна Швеция, на 600 км от Сохолм и хората продължават да си живеят там, защото имат достатъчна адекватна социална инфраструктура, образование, е, транспорт е, от е, Стокхолм излита, едно отрища в Стокхолм излита самолет всеки е, час. Хора, които работят другаде в Стокхолм могат за 40 минути да, се, да отидат на работа и да се върнат вечерта в най-отдалеченото село. И това, те са доволни от тази възможност. Наистина има и други положителни примери, подобни в Европейски съюз. Трябва да говорим за това. Трябва да, да, да сочим посочим тези примери, да ги изтъкваме и аз поздравявам комисията за напредъка в това отношение. Господин Руис, имате думата. Yeah. E, Благодаря, госпожо председател. Съвсем кратък ще бъда. Благодаря на всички колеги, които изразиха своето чувство за солидарност с португалците по повод трагичните събития там. По доклада аз так, не присъствах на първоначалния обмен на мнение, но трябва да кажа, че наистина това е един много навременен документ. Харесва ми е, яснотата на уводната част, която е, обхваща най-важните проблеми, говори за начини да се насърчават хората, да останат е, в е, по-отдалечените и рядко населени е, райони на Европейския съюз. Е, с териториалната сближаване, е, в който се говори. Е, говорим за регионално сближаване в доклада, но е, рядко населените райони трябва наистина да се разглеждат като елемент от това териториално развитие. Интелигентни растеж, устойчив растеж за градовете ни, особено градовете, средно големите градове. Всичко това трябва да се разглежда в по-широк контекст, да се се пренесе и върху регионите и подрегионите. И разбира се, трябва да търсим е, уникалните е, специфика на, на, на тези е, райони. Според мен трябва да разработим конкретна политика за всеки район с ниска е, брой население, и е, традиционната дихотомия между е, град е, и държава, село, град трябва да бъде преразгледана и трябва да се възползваме от синергиите, така че хората, които искат да живеят на село, да имат гарантиран достъп до минимални качествени услуги които трябва по новаторски начин, онлайн или както щете да бъдат предоставени на тези хора един решаващ начин е, да бъде задържани хората по местата им, да имат е, съответни транспортни е, услуги. Туризъм, екотуризъм са също положителни примери. Религиозен, духовен туризъм, ако щете, също спада в тази група. Всичко това може да бъде решено, досъчетано с една мрежа от сълскостопански продукти. Там също може да се търси синергия политика ориентирана към младеща, към семейството, също положителна дискриминация, когато става дума за достъп до финансиране, европейско финансиране. Когато говорим за тези дихотомия, трябва да търсим партньорства, е, в това отношение. Нека да погледнем показателите семейни, социално-економически. Ако е, е, работим на общинско равнище, както каза докладчика, е, там е, хората знаят какво става на място, така че трябва да имаме по-добре е, така обобщени данни на местно равнище и това е изтъкнато в доклада. Разпространяване на най-добрите практики, най-добрите резултати. Също говорим за е, една, едни широки просторни райони, огромни райони, Черно море, Балтийско море, трябва да се помисли е, за това къде Европейския съюз може да се намеси е, реално, е, за да имаме една е, е, европейска програма за разпространяване на най-добрите резултати, когато е, искаме да, да случай, когато искаме да насърчим хората да останат, е, да, да живеят и работят по местата си. Швеция е чудесен пример в това отношение. Така че трябва да помогнем тези политики да се осъществят. Много пластовото правителство е много важно. Трябва да е, нагодим политиките към нуждите на е, редко населените е, райони е, и разбира се да насърчим ползването на фондовете свързани с това. Накрая трябва да кажа, че съм съгласен с идеята да имаме една европейска правна рамка, която да решава да помогне за решаването на сериозни демографски проблеми в регионите. Ние внасяме изменения, с които се опитваме да, е, да подобрим качеството на докладването е, на докладчиците. Е, благодаря. Благодаря. Има някои въпроси, които са също свързани с иммиграцията. Тях искам да засегна особено що се отнася до недостатъчно населите региони. Комисията Агри също изразява известно безпокойство. Аз съм член на тази комисия. Трябва да се намерят инструменти, с които да се задържи населението в тези зони, които и по принцип не са достатъчно добре насилени. Мятам, че политиката по сближаване може да изиграе голяма роля тук и затова тя е важна за нас. Иначе не би било възможно да се гарантира каквото и да е население в тези зони без тази политика по сближаване, без развитие на транспортните мрежи. Говорихме също така за заболеваемостта сред тези граждани. Те трудно могат да стигнат до лекар. Трябва сериозно да се гледа на това. В източна Европа това се забелязва. В Румъния земеделския сектор в момента страда от липса на хора, които да работят. Това се дължи на факта, че много хора се изнесаха от селските райони. Затова ние трябва да имаме равномерно развитие на всички райони. И не бива да забравяме, че тези зони, които не са достатъчно добре населени, имат роля, която е много важна за постигането на био многообразието. Колегата Руиш говори за положителна дискриминация към тези зони. Да, може би нещо такова трябва да се направи. Трябва, може би, да се направи по-добър достъп или по-лесен достъп до европейските фондове. също за да се постигне и екологично развитие. Нека да помислим за добрите земеделски продукти, които излизат от тези зони. Трябва да се съсредоточим върху това, също така, за да гарантираме и равенство в развитието. Благодаря. Благодаря, господин Ван Нистелрой. Uh, Благодаря. Няколко въпроса Това отговаря ли на доклада Вестфал? Колегата в Социалисти и демократите работи по тези въпроси и ние работ... приехме нейния доклад, за да надградим на него. Готови сме за едната седмица, Кохезионния форум. Има някои противоречия. Ако искате рамка за конкретни региони, трябва да има пояснения. Още за бъдеще. Искате основни програми. Аз не казвам, че няма. Те почнаха 2014 Европейското новаторско партньорство. Искаме нещо, което вече е там. Имам и други такива текстове. Казахте нещо за ЕФСИ. Високия риск. Миналата седмица говорихме за това. По-високия риск, който не може да се поеме. Това е в атмосферата на грантовете. Не се връщат парите, не се балансира. Внимателно трябва да се гледат тези текстове, преди да стигне до пленарна зала. По-общо, дебата тази сутрин, трябва да подчертаем, че териториалното сближение като измерение е заложено на карта тук. Защо си тръгват младите хора, особено за по-дълги периоди от време, както каза господин Буда, това означава, че териториалното сцепление отсъства. Това са държавите членки. Едни казват, искат градове, искаме градовете да се разрастват, да се концентрираме и в същото време казват, не трябва да вредим на селските райони. Териториалното сближаване не е в ръцете само на, държав... на Европейския съюз. Има много нива. Има териториално сближаване, то е записано в договорите, но това е задача и на държавите членки. Така че в такъв смисъл е полезно дебата да е сега. И това е записано в доклада Вестфал. И накрая госпожо Гърсия Перес, е, идвайте на заседанията и на интергрупата. Днес има заседание, след това, след заседанието на Реджи, в 12 часа започва за сребърната економика. Това са две интергрупи. Публичните услуги и сребърната економика. И там говорим за отговорността на публичния сектор. Свободно движение на хора. Отрязваме корените на дървото. И ако отрежем дървото, това ще навреди на обществото като цяло. И тогава стигаме въпроса, що са то публични услуги, какво трябва да е гарантирано от държава членка, какво участие е нужно. Минимална свързаност за хората трябва да има. Минимално ниво на свързаност. Докладът ни трябва да бъде обсъждан и на такива платформи. Благодаря. The... Благодаря. Сега представителите на Европейската комисия. Заповядайте. Um... Благодаря. Благодаря ви за доклада. Благодаря за коментарите. Съвсем накратко искам да разкажа как политиката за сближаване се справя с демографските препятствия. Аз съм от Генерална дирекция региони. Отговарям повече за кохезионната политика. Въпросите, които са свързани с другите политики, трябва да бъдат насочени към Генерална дирекция заетост. Първо за политиката по сближаване – С самото начало стана ясно, че демографските промени трябва да се разглеждат доста по-сериозно от преди. И ако погледнем регламентите сега за тази политика, ще видите, че се говори много за демографските предизвикателства. Това е хоризонтален приоритет измежду всички тематични области. Навсякъде, като започнем с транспорт, енергетика, социално приобщаване, образование, навсякъде. Така че, когато говорим за оперативните програми, партньорските споразумения. Основното там беше да запишат как ще се справят с демографските проблеми. Мога да посоча някои въпроси, по които говорим с държавите членки при преговорите, като например намаляващия брой деца. Част от колегите тук споменаха ръждаемостта и демографските проблеми в такъв смисъл. За нас е много важно публичните политики и услуги да отговарят на демографските предизвикателства. Образователна система, например. Все по-малко деца. Как ще се справим? Какво ще направим с образователната система? Защото най-вероятно ще се окаже, че определен брой училища не трябва да бъдат е, поддържани, както са били до момента. Трябва да видим как ще реформираме образователната система. Много е деликатен този въпрос но има някои държави, в които децата пък са в много малки училища по селата, качеството на образованието там е ниско, сложна е издръжката на училищата също така. И трябва да видим как ще бъде реформирана образователната система, така, щото децата да получават оптимално образование. Това е един от най-важните въпроси. Как образователната инфраструктура да отговори на този въпрос? След това застаряването. Да, имаме застаряващо общество, в социалните грижи се увеличават потребностите. Те ще се увеличат е, през идните години още повече. Как здравоопазването и образователната система ще отговорят на тези потребности? По-добрите услуги могат да се предоставят в общността и за това насърчаваме така наречените услуги в общността. Тоест, хора, които искат да останат у дома си, трябва да имат достъп до услуги пак у дома си. Тоест, медицинската сестра, лекаря и други предоставящи услуги трябва да дойдат при вас, а не да бъдете институционализиран, защото имате някакви потребности, които са специални. От друга страна знаем, че има нужда от домове за стари хора, по-добри социални грижи. Тук има различни мнения. Ще ви дам пример. В Полша оперативна програма. Там са заделени големи средства за домове за възрастни, тъй като има застаряващо население. Тече дебат как да бъдат изградени тези домове отново, защото не искаме просто да строим институции. Искаме да подобрим достъпа до качествени услуги. Трябва да разберем подробностите, трябва да видим реалността, но най-вече да има услуги в общността навсякъде. И не става дума само за застаряването. Имаме и застаряване, свързано с увреждания. След определена възраст, хората започват да се страдат и от някакви увреждания. Хората с увреждания трябва да бъдат институционализирани. И това е ясно в кохезионната политика. Как обаче ще им предоставим услуги в общността, това могат да решат отделните държави членки. Говорихме, че големите институции, в които се институционализират тези хора, не трябва да бъдат а, поддържани, да получават средства от а, тези фондове. Дори когато става дума за ремонт а, на такива сгради а, или обзавеждане. Споменахте в своите изказвания също така географските райони. Имаше някои бележки по селските райони. Ако погледнете регламентите за момента, ще видите, че държавите членки трябва да се съръчат върху географски райони, които страдат поради такива демографски проблеми. Това е записано и в оперативните програми и в споразуменията за партньорство. Съвсем ясно се каза, че тези райони, тези зони трябва да бъдат изведени на преден план. Държавите членки трябваше да се съсредоточат с инвестиции в тези райони, да видят какво може да се направи. Нека да ви дам пример. Ополева в Полша. Постоянно говорим с този регион, тъй като там има проблем с обезнаселяване и обществените услуги страдат, тъй като няма лекари, няма социални работници, няма медицински сестри. Трябва да видим как да го решим с структурните фондове. Кохезионната политика слага е, голям фокус върху с, е, градските райони. Мога да ви кажа, че в централно-источноевропейските държави има много силен фокус върху тези зони същи. Не само програмите за развитие на селското райони, но и програмите от социалния фонд. Маргинализираните групи и по-специално в Източна Европа страдат повече в селските райони, тъй като бедността има повече селско лице, е, отколкото градско. В Западна Европа е точно обратното. В градските райони има повече бедност. Това означава, че имаме много предизвикателства в един широк спектър. Има организирани групи в селските райони, но тези селски райони страдат пък от, от безнаселяване. Как да се справим с това? Отново всичко зависи от държавите членки. Има обаче един въпрос, който е свързан с образователната инфраструктура. Имаме нужда от училища, които да бъдат строени в малките села или тези деца трябва да имат достъп до по-висококачествено образование в градовете. Всичко това зависи от държавите членки, но ясната ни цел е, е да има достъп до качествено образование и да не се подчертава маргинализацията на тези деца. В плана за развитие на градските райони, който сега е на преден план, също говорим за демографските въпроси. Знаете, че в тази програма или план има различни партньорства, свързани с интеграцията на мълцинства, на мигранти, бедност и така нататък. И в тези партньорства демографските проблеми са един от най-големия въпрос, тъй като тези въпроси трябва да бъдат разгледани в градската политика. Това не означава, че изключваме селската, а говорим за връзката между селската и градската и това е част от плана за развитие на, селски, на градските извинете, райони. Плановете за действие трябва да приключат до края на юни. Ще има публични консултации през юли, така че в септември очакваме да имаме четири плана за действие, които са финализирани. И те трябва да ни дадат е, известна идея за бъдещето, как е, тази политика на градските, на селските райони ще повлияе. Приканвам ви да участвате през юли и през август на публичните консултации. Благодаря. И аз ви благодаря. Искате да отговорите ли? Можете ли? Щях да ви помоля всички бележки да ги предадете на докладчика, но ако искате, отговорете. Благодаря, госпожо председател, и благодаря на колегите, които се изказаха, както и на Европейската комисия. Нека да поясня няколко неща. Мисля, че всички говорим по един и същи въпрос. Нека да видим какво е общото. Първо, трябва да се направи разграничение между причините и последствията при обезнаселяването. Последствията от обезнаселяването, господин Богович го каза, са свързани с застаряване, с ниска ръждаемост, с миграция, но това са последствия. Истинската причина е липсата на равни възможности, дори на някакви изобщо възможности в селските райони в сравнение с градските. Трябва да се сложи край на това. За това имаме нужда от инвестиции. Ако искаме да сложим край на последствията, то тогава трябва да се насочим към корените на проблема. Трябва ясно да знаем, че господин Ван Нистелрой и Европейската комисия говориха за това, че трябва да има възвръщаемост на инвестициите. И това е вярно. И когато се говори за общата стратегическа рамка за финансиране и за МФР, забелязваме, че има все по-голямо съсредоточаване върху градските райони, а не върху селските. Много по-лесно е градските райони да а, привлекат инвестиции. За селските райони единственото, с което разполагаме, е, е финансирането от бюджета. Публично-частните партньорства винаги отиват в градовете, т.е. там възможностите са безкрайни. В селските райони обаче това не е така. Затова имаме нужда от една широка политика, хоризонтална политика, която да дава равни възможности за гражданите, където и да живеят. Имаме нужда от пари от държавния бюджет за това. И трябва да направим това, което, прави доклада, което казва доклада. Положителна дискриминация за онези региони или подрегиони, които срещат големи демографски проблеми да се изясни да се обясни какво означава такъв проблем, тъй като Европа е много многообразно място и е, трябва е, в някои случаи да отворим котията на Пандора. Така или иначе, ще има по-голяма яснота, правна сигурност, ако го направим и ще можем да помогнем на националните и регионални власти. Нека да се справим с причините. Това може да стане посредством инвестиции и не само да се привлекат инвестиции, а тези инвестиции да не спират, да се задържат, да се изгради система. Знаете, че първоначалните инвестиции за домове за възрастни са много високи, но в крайна сметка, след като тези първоначални инвестиции свършат, трябва тази, тези средства да продължат. Трябва да има лекари, сестри, Много по-скъпи са услугите в здравеопазването в селските райони, отколкото в градовете. Много са високи разходите при обезнаселени зони. И няма гаранция. Ако не гарантираме тези услуги, няма да има равни възможности. Не съм съгласен да се бърка субсидиарността с солидарността. Стратегиите трябва да са местни. Трябва да се направят дефиниции за новата кохезионна политика с нови райони над 3. Но това не може да оправдава субсидиарността и да казваме, това е техен проблем. Не е техен проблем, това е европейски проблем, това е наднационален проблем. И аз съм напълно съгласен с принципа за субсидиарност по принцип да се даде възможност на хората да определят проблемите и решенията, да, но да се създават програми, да се създават инвестиции, това трябва да е над местното ниво, тъй като на местно ниво такива средства няма. Предизвикателства със следващото десетилетие са цифрови. Имаме нужда от цифрови решения. Лесно е да се дефинират тези неща на местно ниво, но не може да има 5G покритие в селските райони, когато без да има инвестиции. Е, сервисия... Или пък, ако, например, става въпрос за създаване на основни обществени услуги, на как те да бъдат а, а, осъществени с обществени инвестиции. Мисля, че господин Ван Нистерой говори за някои противоречие. От една страна, тук става въпрос за юридическата правната рамка. Ами, вие отговорихте на вашия собствен въпрос. Казвате, че няма добра дефиниция. Но всъщност ние трябва да определим обществените а, инвестиции и технологичните предизвикателства. Всичко това е в рамката, а, която еволюираме сега. Нямаме още обаче ясна дефиниция на тая рамка. Вярно е, че трябва да продължим напред и да разглеждаме новите предизвикателства, пред които сме изправени. И накрая също искам да благодаря на европейските депутати, на Европейската комисия за приноса. Смятам, че докладът върви в правилната посока за разрешаване на проблемите, които ще разискваме в Европейския съюз. И а, също искам да изразя солидарност към португалските ни приятели. А, картините от а, тази катастрофа а, дълбоко ни а, разчувстваха и ние сме а, солидарни спрямо Португалия. Да, благодаря, казва председателката. И аз искам да ви кажа господин Гутиерес, че а, искаме тези послания от наша страна към отреди да бъдат предадени на докладчика, защото е много важно този доклад да се разгледа в контекста на цялостната картина, която изграждаме тук относно кохезионната политика. Първо. И второ, ще се радваме да а, имаме възможно сътрудничество с комисията Агри и да разискваме координацията на общата селскостопанска политика и регионалната политика за бъдеще. Това не е проблем, свързан само с един доклад. Това е проблем с политиките на Европейския съюз, така че а, това е абсолютно възможно и се надяваме, че ще можем да го направим за бъдеще. Благодаря ви още веднъж за презентацията на доклада. Трябва да ви уведомя, че предлагам крайен срок за измененията по доклада 29 юни на обяд. Благодаря ви. Продължаваме с следващата точка от дневния ред. А именно първи ме на становища относно прилагането, доклада по прилагането изготвен от господин Гоцолино, прилагане на Европейската макрорегионална стратегия. Много интересна точка. Днес имаме първи обмен на становища с господин Газолино. Ще имаме семинар по темата през юли. И тук планираме също презентация на проекта доклада. Така че имате думата, господин Гуцулино. Си. Саро, много бреве, анке, перке... Ще бъда съвсем кратък, защото и времето напредна. Бих предложил на базата на вашите думи една програма. А, uh, Моля ви, дами и господа, вие, които напускате залата, направете го тихо. Тихо, моля ви. To work on. Работим по следващата точка. Благодаря ви. Sì, dicevo, sarò molto Казвах, че ще бъда много кратък. Това е първи обмен на становища сред нас и за това Предлагам да се даде повече време за подготовка на доклада. 12-13 юли е нашия семинар. Мисля, че там ще получим много информация, от която след това можем да извлечем една по-пълна картина и затова черновата, първата ми чернова ще е по-пълна. И след това през септември ще се работи по изменения, гласуваме ноември в Реджи, след това декември в пленарната зала ние сме изправени пред е, една скорошна иновация. Историята на макрорегионите е на 8-9 години, т.е. нещо ново. Всичко започна през 2009 година, след това добавиха се различни региони и правните текстове са сравнително нови. Имаме общия регламент за структурните фондове, политиката за кохезия 14-20 година. От тук е първото, което ще кажа. Все още не сме в състояние да излезем с обща оценка за трудностите, за възможностите на опита, който се извлича от макрорегионите. Основният принцип са трете не. Не на нови структури, не на нови регламенти, не на нови а, правни текстове. Така, мерим нещата по различен начин. Става дума за десетки милиони европейски граждани и често тези държави са различни и затова е нужно да има подход, който да е наистина на ниво макрорегион и да бъде по-детайлен, да бъде конкретно свързан с конкретиката в тези региони. И оттам, от този опит, от тази конкретика да се извлекат полуки. Посуки, полуки по а, три въпроса. На първо място за управлението на тези финансови средства. Защото това управление е сложно. Не става дума само за фондовете на политиката за сближаване. Става дума за всички общо такива е, след това преките плащания, инфраструктурните политики, новаторските политики и така нататък. Управлението на средствата а, е, при макрорегионите. А, е, също така е нужно да се направи стратегическа проверка на тези програми. Резултатите, програмата трябва да са ясни технически оперативните структури в управлението на политиката и институционалните въпроси, както и оперативно ефективните механизми за управление на ресурсите. Това е пътя, според мен, като целта е да не се разделя дискусията по макрорегионите от преразглеждането на политиката за сближаване. Тоест, това трябва да се смята за интегрална част от преразглеждането, което ще започне идната седмица и следващите две години с това ще се занимаваме. Тази тема за макрорегионите не трябва да бъде разглеждана отделно и да се види как този доклад може да даде принос в тази посока. Аз ще се огранича до тези първи думи, които искам да ви кажа. Надявам се днес да чуя неща, след това имаме уркшоп през юли, на който много разчитам също. И там ще са първите елементи, за да се излезе с проекто доклад, който през септември и вие да го одобрите, евентуално октомври, ноември и декември. Благодаря. Благодаря. Благодаря за първата, първото представене. Като си имам предвид а, планинга и като си имам предвид, че това е първи обмен на становища, ще помоля докладчиците в сянка да се изкажат кратко, не повече от 3 минути. Започваме с господин Богович. Благодаря за дадената дума. Искам да благодаря на докладчика за презентацията по доклада. Очаквам с нетърпение нашето сътрудничество при изготвянето на самия доклад. Смятам, че докладчикът вече спомена, че сме на кръстопът. След 2009 се бяхме споразумели по, е, по Балтийският регион, след това по, при 2011 за Адриатически регион, Алпийския район и сега смятам, че е време да се споразумеем за това, което ще правим за бъдеще, това, което правим на този етап. Имаме 19 държави членки, 12 не европейски, имаме Балтийско море, Дунавският регион, Адриатическият регион, Алпийск, регион, Алпийският регион. Има много сходни интереси, по които ще работим. И трябва да спомня също при Балтийските държави, които са една стъпка напред. И това са държави, които като че ли си сътрудничат една с друга добре. Ето съдлование майните зилно. И що се отнася до о, Дунавският регион, реги, адретически там е с по-тясно сътрудничеството. В Адриатическия регион има и много други, а, където има и неевропейски държави, които участват. В Алпийският регион също имаме тясно сътрудничество и знаем, че сътрудничеството там трябва да бъде очаквано като да бъде по-добро, отколкото при Дунавският регион. Трябва да говорим за всичко това и за финансирането за новите предизвикателства. Едно от основните предизвикателства, разбира се, е сигурността. Балтийските държави се питат какво ще стане след случката с Украина. Украина е, е частично и в Дунавският регион, и обстоятелствата не са а, стабилни. Разбира се, съществува и въпросът с иммиграцията. има и един балтийски път пред Европейския съюз, той трябва да бъде също разгледан. И относно това, което стана преди 2-3 години, виждаме, че държавите трябва да комуникират помежду си, трябва да а, работим заедно. Именно за това този процес на сътрудничество трябва да продължи. В Адриатическият регион е важно да се опитваме да а, а, съчетаем, да, да накараме да сътрудничат заедно държави, които са европейски и други, които не са. А сега, когато се опитваме да създаваме нови политики, трябва да видим как това ще бъде съчетано с кохезионната политика и с другите. Благодаря сега госпожа Томашич. Благодаря. А, ние признаваме, значимостта на Европейската макрорегионална стратегия имаме нужда от тази рамка, която да покрива всички държави членки, както трети държави, които пък ще се възползват в този случай от по-добро сътрудничество и по-добра териториална и социална и економическа кохезия тук се базираме на принципите на несъздаване на нови, фун, нови функции и нови структури на европейско ниво, а просто по-добро използване на съществуващите, по-добро прилагане на съществуващите. Приветстваме първите резултати и а, този по-интегриран подход на прилагане на европейските междусекторни политики и тясното сътрудничество между а, отделните институции и прилагането на съществуващите споразумения. Всички стратегии могат да бъдат доразвити а, като комуникация, координация, сътрудничество, финансиране. Трябва да се подсили това сътрудничество, за да имаме по-добро участие на отделните държави в регионите, като се повиши а, политическата воля и да се приложат а, и а, съществуващите правила и да се стигне до ефективно прилагане на практика и да се изгради необходимия административен капацитет, който да превърне всичко това в съответното прилагане. Благодаря. Сега господин Яковчич. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда конкретен. Ще говоря от, себе, от свое собствено име. изпратихме послание на гласуващите в старите държави членки, които не искат нови структури, ново финансиране. Смятам, че без създаване на допълнителни структури в а, а, макрорегионите няма да постигнем никакви цели. А, през 2005 бях председател на Адриатическият регион и също стартирах програмата за създаване на макрорегионална стратегия в този регион. И знам, че без нови структури, нови органи няма да се постигне нищо ново. Тези структури няма нужда да се финансират от Европейския съюз. Някои държави може да решат сами да финансират. И нашият регион със сигурност ще се опита да се финансира. Аз бях председател на регион, знам как функционират тези елементи. И най-вероятно ще има такава стратегия, но не можем да кажем, че не искаме подобно финансиране. Това не е добра идея. Искаме да дискутираме по-подробно темата и ще настоявам за това. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор с 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Нека да благодаря на господин Коцолино за това, което ни каза той и да кажа, че колко съм удовлетворен от осъществената работа. Съгласен съм с господин Яковче, че имаме нужда от по-голям опит. Да споделим положителните и отрицателните постижения, да подсилим това, което вече е направено, защото не можем да използваме просто а, отрицателните резултати, за да унищожим всичко. Трябва на а, 12 юли, когато имаме изслушване, да направим по-добра оценка на постигнатото. Чухме за Балтийският регион, както и за Адриатическия, както и за Дунавския. Има много, много въпроси, които трябва да бъдат преодолени. Въпросът е как Европейския съюз, парламента, комисията ще подсилят този процес. Не просто да хвърлят пари в него, а просто да се използва една широка скала за а, съвместна работа. Най-добрият начин е да се направят успешни неща, а не да се проваляме. И това е всъщност и заплахата към общия подход в кохезионната политика. Трябва да се опитаме да направим много, без да се проваляме. А, мисля, че само когато си помагаме, ще постигнем напредък. Както вече казах, имаме нужда да направим оценка и да подкрепим по-добре тези области, където всъщност има най-големи пропуски. Такъв е случая и с административните, и с а, други недостатъци. Мисля тук за тези региони от Адриатика, които не са членове на Европейския съюз, но на които ние да осигуряваме допълнителна помощ в ежедневието. Благодаря. Господин Ропе, искате ли думата? Не. Госпожа Демато. Е Благодаря. Както видяхме, макрорегионалните стратегии след 7 години изпълнение дават първите си резултати. Разбираме обаче, че техния потенциал все още не е развит. Тези макрозони, макрорегиони са една допълнителна стойност към политиките на Съюза. Техните действия трябва да бъдат тясно свързани с старите и новите предизвикателства пред континента. Те трябва да бъдат гъвкави и устойчиви. Какви са основните предизвикателства? Териториалната кохезия, контекста на реформата след 2020 на кохезионната политика. Тук ще е необходим подход, който да почива върху конкретните зони и да има ясно сътрудничество, както и стрес върху допълнителната стойност, която ще дойде от различните нива на управление. И това трябва да преодолее административните липси. Това трябва да даде възможност всички да се възползваме от ресурсите на макрорегионите. Това се отнася и до третите страни, които участват в макрорегионите които имат социално-економически условия, които са различни и съответно имат различни административен капацитет. Друго предизвикателство е свързано с миграцията. Необходим е европейски холистичен интегриран подход към миграцията. Трябва да бъде съпъствана с радикална промяна на политиките за предоставяне на убежище, имайки предвид солидарността между държавите членки и точен анализ на глобалната стратегия за, за сътрудничество с трети страни. Това, че има толкова много мигранти и толкова много смърт в морето, изисква оперативни конкретни мерки, като например споделяне на най-добри практики, системи за посочване на най-добрите компетентности, които са необходими, както и подсилване на писането на проекти към цялата стратегия за Европа. Друго предизвикателство е свързано с глобалната сигурност, тероризма, виждаме тук недостатъчно добре представяне, няма координация. В трансграничен план не се споделя информация. Имайки предвид последното, което се случва, на последно място ще сложа и климата. То е друго предизвикателство. На базата на трите не, тези макрорегиони нямат своите отделни средства. Затова е нужно да се насочат средства към различните нива и да се работи много за управлението, за да може да има координация на дейностите между отделните програми и да се подобри изпълнението на законодателството и работата на самите институции. И така, в заключение, работила съм активно по един доклад а, с господин Яковчич по този доклад и ясно разбирам, че е нужна и комуникативна стратегия, която да тръгне отдолу нагоре. Отвъд всичко, което казваме тук, трябва да гарантираме и да кажем, че е много по-важно да се работи проактивно по територията а, и макрорегионите го искат. Направихме някои мероприятия в Пуля, например. Това може да послужи и тук едно предизвикателство отправям, за да се активират частни средства на заинтересовани страни, на местни е, и по този начин да бъдат укрепени нашите политики с едни такива действия. Благодаря. Благодаря. Нямаме много време. Госпожа Бресо, не повече от 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да се извиня, защото не успях да дойда да чуя колегата, тъй като по телевизията за миграцията трябваше да говоря и нямаше как да го пропусна. Така или иначе се върнах обаче, защото искам да се изкажа по тези тема. Тази тема за мен е изключително важна. Прилагането на принципа на териториалната кохезия. Това особено ме интересува. Все още работи Интеррек, но мисля, че макрорегионалните стратегии са нещо повече от Интеррек, защото работят по цялостни територии които имат обща история често. И се избягва това, което се случва на мен, защото аз съм в един граничен район и постоянно ми казват, ти си там горе в ляво. Не съм там горе в ляво, мой регион е в центъра на Европа. Ако погледнем цяла Европа, ако погледнем Алпите, а не да гледаме границата. Тоест не го гледайте като граница, като една възможност. Не е а, пречка е, е възможност. За всички макрорегионални стратегии, според мен, е изключително важно а, да се даде такава възможност за всички. Какво, според мен, трябва да бъде направено за подобряването на всичко това? Необходимо е регионите и градовете и зоните да бъдат оперативни когато се одобрят от държавите, трябва да се отиде на регионално ниво, защото там отиват средствата на кохезионната политика и така започва прилагането. На второ място, каза го и за Алпийската стратегия, за всички е се прилага обаче, ролята на Европейския парламент трябва да е по-голяма, що се отнася до различните органи за управление на тези макростратегии. Така ще имаме пър... информация от първа ръка и ние ще можем да кажем своята дума. И трябва да се даде помощ на макрорегионалните стратегии, като например Адриатически и Юнийската, тъй като там има много големи деления. Разбира се, и, и тази за Дунав също почива върху такива разделения, но те имат нужда от допълнителна помощ. И най-накрая трябва да работим повече върху подобряване на възможностите за управление на фондовете. Има различни инструменти, които са много полезни, но са малко сложни. Инструментите за управление на фондовете, за общи проекти, трябва да бъдат улеснени. И това ще бъде от полза за функционирането на общите проекти в тези стратегии. Thank you very much. Благодаря. Имаме представител на Европейската комисия, господин Шерк. Искате ли сега да вземете думата или ще чакате семинара? Ако искате, заповядайте. Oh, Благодаря. Да, отбелязваме си вашите коментари и ще се радваме а, това да залегне в дневния ред а, и ще участваме на семинара. Благодаря. Thank you very much. Благодаря, господин Коцолино. Римандяма на дискусионния септември. Да, септември ще бъдат дискусиите, ще има рабо... Е, семинар през юли. Много очаквам от сътрудничество с отделните парламентаристи, особено нези, които имат конкретен опит в е, тази новаторска сфера. Отново казвам, това е нещо, което започна наскоро, но има много значителни резултати и трябва да работим заедно всички. Thank you very much. Even it was the first... Благодаря. Много интересна позиция от страна на докладчиците в Сянка. Очаквам много интересен доклад. Особено като си им прави, че това е доклад по прилагането на следваща точка от дневния ред. Получили сте а, протокола от заседанието на координаторите. Имахме такова заседание вчера. Има ли някои възражения? Не. Не виждам. В такъв случай тези бележки са одобрени. Точка разни, някакви въпроси? Не. В такъв случай нека да ви напомня, че имаме измаредно заседание на Реги на 29 юни, четвъртък, заедно с комисията Котер от Комитет на регионите и следващото ни нормално заседание ще бъде на 12 и 13 юли. И така, ще имаме много интересен дневен ред. Това е за стандартното заседание. Това е информацията от моя страна. Нека да ви благодаря, да благодаря и на преводачите и закривам заседанието. Good. We survived.